Okay, can I bring the meeting to all? Моля за внимание. Следващата точка в дневния ни ред е а, многогодишната а, служба. Благодаря през януари тази година беше гласуван многодишно финансиране за дейността на Европейската агенция за морска безопасност. През януари беше гласувано увеличаване на средствата за проследяване на замърсяването, причинено от нефтени и газови инсталации. така ще се разшири географското покритие като са обхванат и държавите от, в съседство от Европейския съюз. Днешния ми доклад не се занимава с това дали идеята е добра, дали тези допълнителни забро или лошо, а по-скоро доколко Европейската агенция за морска безопасност е финансирана в достатъчна степен, за да се обхванат задачите по многогодишната дейност. Предложенията на комисията са за 160 милиона евро за този период а именно 145 милиона за съществуващите в момента задачи, плюс 6 милиона за новите. И ако може да иллюстрирам предишната финансова рамка, тогава ЕМСА получи 154 милиона евро, т.е. същото количество, същите средства. ЕМСА първоначално поиска 198 милиона, за да се вземат предвид инфлацията и прочие. Но в последствие те разработиха по-конкретно ценообразуването и разходите си, като пресметнаха ефект ефективността и а, така се стигна до коригирано искане на ЕМСА и то беше за 154 милиона за следващия период. Техните изчисления обаче за разходите за разширяването на услугите, свързани с нефтени и газови инсталации, са различни от изчисленията на комисията. Комисията за новите задачи предвижда 6 милиона евро. А ЕМСА изчислява, че тези задачи ще изтруват 30 милиона. В изчисленията на ЕМСА се включва и а, времето на онези служители, които ще извършват мониторинг на Канарските острови и в Португалия. Всички ние искаме агенцията да си върши работата по най-ефективният и най-точен възможно, точен начин. И не зная, пак аз ще кажа, дали идеята е добра или лоша, ние не се занимаваме с този въпрос, решението вече е взето. Така че моето предложение е да се предоставят 185,5 милиона евро за следващия финансов период на агенцията за изпълнение на съществуващите и новите, нововъзложените и задачи. Разговарях и с докладчиците в Сянка, те положително гледат на тези въпроси. Ние разговаряхме за задачите на ЕМСА, за използването на едни и същи съдове с, за, двойни, за изпълнение на двойни задачи и предназначения. И това, вероятно, се взима предвид при изготвянето на е, поправките, които трябва да бъдат представени до 27 юни. Мисля, че с това приключвам. Благодаря ви. Имате предвид 185,5 милиона евро, нали така? Стори ми се, че, имахте, че казахте лири, но господин Брадбор, госпожа Фостер се развълнуваха доста и затова мисля, че това беше причина, но мисля, че нещата се изясниха. Господин Грандес. Благодаря много, господин председател. Благодаря много на докладчика за този доклад. Наистина той очертава доста позитивно основните насоки. От агенцията получи от нашата комисия една отлична оценка е, на дейността си и задачите и е, това беше изключително важно в е, е, сегашния етап. Наистина ситуацията е доста комплексна. и намеренията трябва да се съчетаят на парламента, който винаги е по-щедър и на съветът, който да се справи с този е, труден бюджет. Но искам да спомена няколко неща. От самото начало Агенцията за морска безопасност, впрочем, моята дейност беше е била свързана с е, тази агенция. Пренасочва е, морските е, съдове към различна дейност и служителите трябва да имат готовност веднага да реагират на мястото на инцидента. При възникване на проблем се свързваме с агенцията, която трябва да изпрати помощ и да се бори също така и с замърсяването на околната среда. Тази задача винаги се изпълнява от агенцията – но задачите, които стоят пред агенцията, се увеличават, но тя се справя с тези задачи. И има интересни изменения, внесени от докладчика, как да се реагира, например, на сигнал, изпратен от кораб от трета страна и агенцията трябва да отиде, да реагира и да помогне. В обичайната система се обръщаме към органите от съответната държава, които се опитват да се справят с замърсяването, поне да го ограничат и след това изпращат фактурата с съответните разходи. Но ако има един аварирал кораб, разходите се увеличават защото не трябва да се предотврати това замърсяване само в непосредствените околности на възникване на инцидента ако става дума за Канарските острови, може да има кораб в Бискайския залив и корабите на МСА трябва да бъдат преустроени и за това разходите се поемат от агенцията. Тоест има нови компетенции, но има и нови разходи нови задачи, които възникват а, с а, възникването на а, технологични аварии или инциденти и всички сме съгласни, че новата дейност, която е много по-натоварена, това увеличава и разходите на агенцията. Така че, господин Тейлър, доста ще са трудни тези преговори с съвета. Съветът ще се помъчи исканията от страна на ЕФСА и от нас да бъдат с ограничени разходи. Господин Фанкенштайн. Благодаря, господин председател. Аз също благодаря на докладчика е, за отличната работа, която е извършил и която в основните линии не удовлетворява. Да, наистина предоставят се нови правомощия, е, обхващат се и нефтените платформи, но доста трудно осъществимо ще бъде това, ако не се предоставят съответните средства, допълнителни средства. И потенциалът предполага, да се избегнат и много от рисковете, да се предотвратят значителни катастрофи и инциденти в открито море. Но наистина економиите не трябва да бъдат, да се правят от най-важните елементи. Комисията не отчита инфлацията. Наистина не е много висока инфлацията но а, това все пак трябва да се вземе предвид. А що се отнася до новите дейности, размерите, които са посочени, не са достатъчни. 154 милиона евро е получила агенцията и въпреки новите задачи, допълнителната тежест, агенцията трябва да получи само 6 милиона допълнително. Това не е справедливо и 185 е, милиона е предложението на докладчика, напълно е, удовлетворително от това изчисление, което ни е, е представено тук, но смятаме, смятам, че не е достатъчна тази сума. Трябва да се вземат предвид различните елементи, съответната специализирана екипировка, оборудване трябва да се вземат предвид. Не може да се използва само това, което обичайно се ползва при дребните инциденти. Така или иначе, трябва и персонал, допълнителен, квалифициран персонал – така че нашите изчисления ни водят до 190 милиона, 198. Може би ще трябва да постигнем тук компромис с докладчика. Има нещо, което ме дразни. Казва се, че който плаща, той поръчва музиката, но комисарят Калас и неговите чиновници не са тези, които действат струк, тук, но защо от да не се намери в този бюджет за опазване на околната среда, съответно допълнителни средства. Но така или иначе не, не можем тук да отговорим на този въпрос. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря. Мисля, че основните аргументи бяха изложени. Беше реформирана агенцията, беше натоварена тя с нови правомощия, но с тези числа, които тук са посочени, не е възможно да се осъществи тази дейност. Историята на агенцията всъщност поради инцидентите в Мексиканския залив и значителните разливи, именно това наложи по-нататък и разширяване на правомощията на агенцията. Наистина, увеличавайки тази е, дейност, този обем на работа, е, това трябва да бъде е, подплатено с съответните бюджетни средства. И трябва парламента твърдо да изрази това свое становище, така че съвета да не смята, че не се нуждае агенцията от допълнителни средства. Както това беше посочено и в предишния доклад, там се посочи, че трябва по-задълбочено техническите данни да се разработят, да се предприеме иновационна дейност и да се приложат съответните практики, свързани с значителни инциденти и разливи на нефт е, персонала трябва да е, бъде по-добре обучен и информиран. Е, в случай на нова катастрофа, горещо се надявам това да не се случва, разбира се, но се питам какво ще се случи тогава, ако всички тези аргументи, които излагаме тук, не се вземат предвид. Така или иначе ще внесем изменения, посочих в каква посока ще бъдат те, добри практики, подобряване на координацията между държавите членки. И смятам, че така ще успеем да постигнем консенсус. Благодаря, господин председател. Първо, нека да напомня, така както каза и господин Тейлор, докладчика, че този елемент не относно това енсата и има отговорността. Искам да се огранича само до следната забележка относно финансирането. Може би ще бъда единственият глас в тази посока тук. Аз не съм съгласен, че трябва да има ново финансиране. Всички знаем, че по многогодишната финансова рамка и преговорите там, най-вероятно се очертава рязане на бюджета. А ние пък искаме допълнително пари за една организация. Аз не съм голям фен на тези агенции, но нека да останем отворени, да видим а, на къде вървим. Когато говорим за бюджета, а, ние казваме, да, тук сме направили и ще се постигнем някакво увеличение тук, някакво от другаде, но не поглеждаме другите опции. А другите опции, според мен, са относно спестявания в други бюджетни редове и други а, отдели, така както колегата от социалистите и демократите казаха. Аз също участвам в Комисията по бюджетен контрол. И всеки ден виждам какво се харчи в Европейския съюз. Защо не погледнем по-широко? Дали можем да направим спестявания някъде? Дали можем да направим прехвърления между някои бюджетни редове, преди да тръгнем да искаме допълнително пари? Ето това искам да кажа тук към този доклад. Спомням си много отдавна, когато бях член тук, а, когато разглеждахме местните власти и искахме да даваме допълнителни правомощия. Но пък ние не поискахме допълнителен бюджет. Ами намерихме средства от други отдели. Ето това искам и тук. Имаме опции да изградим механизми, където самата агенция може също да се самофинансира а, от трети така да се каже, субекти, които имат някаква връзка с агенцията. И се връщам сега към първоначалната си идея. Най-вероятно бюджета така или иначе ще е бъде урязан, така че ние ще трябва да а, следваме. Не съм съгласен с вашите препоръки и бихме желали да имаме по-скоро намаляване на бюджета на тези агенции. Благодаря, господин Рике. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Господин Брат Бон каза точно това, което мислех да кажа. Аз мисля малко по-различно, но като докладчик Сянка за по бюджет 2014 искам да привлека вниманието ви към факта, че е, разбирам и подкрепям а, казаното от господин Брадбон. аз не съм особен фен на агенциите, но от тук нататък всички трябва да се съобразяваме с бюджетните урязвания. Със сигурност ще има такива в транспорта. И това, което ще вземете, за да дадете на агенцията по транспорта, ще трябва да го вземете от някъде другаде. Т.е. другаде ще намалите бюджета. И също ще трябва да намерите пари и за ЖП, аген, транспорта. Да за много, много области имат нужда от пари. А това пък противоречи на е, бюджетната програма, която все още няма решение. Трябва да помислим. Благодаря. Господин Флекенштайн, а, вие препирате да кажете нещо, но накратко, моля. Да кратък ще бъда, но що се отнася до агенцията, ние сме твърдо решени и трябва да се избегнат допълнителни разходи с друга агенция. А, кажете в коя е тази агенция, която може да ни позволи да спестим средства. Но не може да ме убедите, че с по-малко пари може да се свърши повече работа. И на трето място така както казвате тук, ние трябва да кажем на нашите избиратели, излъгахме ви. Казахме ви, че ще се извърши това и това, но пари не се дават нито за надзорна дейност, нито за оборудване. Благодаря. Комисията, госпожа Берг. Ако обичате да бъдете кратка обаче, ще ви бъдем благодарни. Благодаря, господин председател, благодаря, господин Тайлър, благодаря и за проведената дискусия. Радвам се, че всички ние сме съгласни, че тук става дума за предложение за бюджет, а не а, за това дали агенцията добре си е свършила работата, в случая МСА. Естествено, агенцията е поставена в трудно положение при представянето на бюджета. Разбира се, взем, взехме предвид изискванията, залегнали в новия регламент. Също така разбираме, че новите задачи за агенцията трябва да бъдат поети, без това по някакъв начин да влияе на решенията и на преговорите за многогодишната финансова рамка. Така стоят нещата и затова предложението, което правим е, че е а, с бюджета, който предлагаме, агенцията да се стабилизира през следващия а, период. А, това предложение, така да се каже, остава на страна една сума, за да може агенцията да си изпълнява задълженията. Не бихме искали а, другите агенции. А, да бъдат поставени в някакво по-неизгодно положение и за това сме, се опитваме да гарантираме тази сума от 150 няколко милиона евро. Опитваме се чрез този, през този период да получим повече за парите, които влагаме в светлината на новата финансова перспектива. Освен това, стабилизираме бюджетния сценарий така, щото да се предоставят известни средства, за да се стабилизират новите дейности. А, то, тази, а от тази малка а, сума а, ще бъде използвана за да може ЕМСА да използва а, тези а, средства. А, а, трябва да има все пак някакви средства, които агенцията да може да използва в случай на а, големи разливи. А, така парламентът и съветът ще трябва да изпълняват като цяло ролята на бюджетен орган, защото на практика за това става дума. Ние сме готови да се вземем заедно с ЕМСА с решаването на технически въпроси. Именно това, са, това е смисъла и на предложените изменения. От 11-те, които за сега са предложени, ви обясних защо бюджетът е ограничен, а иначе се опитваме конструктивно да процедираме по отношение на това, което според нас би трябвало да бъде преработено, но разбира се, очакваме да чуем и съвета. Благодаря, господин председател. Благодаря. Преди да приключим, искате ли да кажете още нещо? Да господин председател. Да, разбирам казаното от господин Брадбърг и разбира се идеята за средства, които да дойдат от други бюджетни стати, за да се увеличи този финансирането по тази, в никакъв случай не бива да се изключва. Ние от години се занимаваме с такива неща. Аз самият от години разглеждам бюджети и съм свикнал да го правя творчески. Тук става дума за социални и економически екологични предимства, които се получават в резултат на работата на агенцията. Но тук става дума за едни допълнителни 25 милиона евро за един период от 7,5 години, т.е. по 2, 2 милиона и малко на година. А, ако разгледаме какви са разходите по мерките за предотвратяване на замърсяване, само проследяването на сателитите струва 8,5 милиона. Така че ясно е, че има теми, които трябва да се обсъждат и трябва да поставим на маста тези аргументи. Трябва да подходим творчески, за да намерим е, източници на тези средства. Очаквам вашите изменения. Благодаря и срокът за тези тези изменения е 27 юни. Гласуването в комисията ще бъде на 17 септември. Още нямаме дата за гласуване в пленарна зала. И така, 27 юни, гласуване в комисията 17 септември. Така, следващата точка в дневния ни ред е а, краткото изслушване новите правила за ограниченията в времето, което летателните екипи могат да прекарват в полет или на стендбай. Виждам, че всички са тук, така че нека да започна като кажа, че все още изчакваме препоръките на комисията по правилата, по мерките. Аз бях първоначално докладчик, но това като че ли беше много отдавна, така поне ми се струва. Нека да напомня, че това конкретно предложение вече е по обект на комитология, така че няма как сега да се правят предложения. Когато комисията приключи, ще ни каже ясно дали отговорът е да или не. Ако отговорът е не, съществуващите ограничения остават валидни. Така че нека да бъдем абсолютно наясно, за да няма недоразумения а, за как, това какви са правомощията на парламента. Освен това, а, нека да не забравяме, че това е оперативен а, доклад. Това не е доклад който е обект на договаряне с социални партньори по условията на труд. Това са си задачи на социалните партньори. И така, сроковете, в които ще работим. Имаме 10 минути за комисията, 10 минути за авиокомпаниите, 2 по 5, 10 минути за синдикатите, 2 по 5, 5 минути за да чуем виждането на националните институции по безопасност, 10 минути за експертите и накрая а, имаме време за въпроси и отговори. Другото, което искам да кажа е, че бях залят а, с а, искания за вземане на думата. Ако приема всички тези а, искания, това означава, че целия юли и целия август трябва да прекараме в обсъждане на тази тема. И затова трябва да изберем на кого да дадем думата. Съжалявам, ако някой от вас се чувства пренебрегнат и разочарован. И затова нека да започнем с генерална дирекция на комисията, господин Болдуин от дирекция авиация и международни международен транспорт. Имате 10 минути. Shall... Добър ден, дами и господа. Ще говоря бързо и ще се придържам към а, моето време. Първо искам да благодаря за организирането на това изслушване и за това, че ми позволихте да говоря тук. Добре е да говорим тук по тази тема, защото сега сме на етап, на който тези дебати вече са се случили много пъти и има много а, натрупан опит по тази тема. Къде сме сега в процеса по предлагане на промени на режима за полети? Нека да обясня. Тук става въпрос за три основни елемента. Сигурност, сигурност и сигурност. И не е за, за социалните условия на работа на персонала на полетите. Тук не става въпрос и за стоиността на тези а, услуги. Това, въпреки, че това също е важно. Най-важното обаче е сигурността на пътниците. И нека да ви кажа, че този въпрос, ние, по този въпрос, ние, представителите на авиолиниите и е, на пътническите организации, сме на едно становище. Сигурност е ключовата дума. В нашето становище на от октомври 2012 направихме вече предложение. След 3 години консултации е, и в това предложение то, то беше приветствано на е, комисията на ИАСА, на Международната агенция по авиацията. И още веднъж искам да благодаря на всички за работата, за сътрудничеството с заинтересованите страни и за великолепните предложения. Ние също така се консултирахме с синдикатите по доста въпроси, например по резервите, по почивките на персонала по време на полет и също така за таксите налагане на летищата и се надяваме, че ще постигне напредък. Също така по така наречената клауза за подобряване на безопасността. И много пъти сме разисквали този въпрос и с синдикатите, и с авиолиниите, авиокомпаниите и смятам, че сега сме постигнали добър баланс на безопасност. Надявам се да продължим същата насока. На този етап, господин председател, все още нямаме официално предложение, но нашето намерение е да разгледаме по-подробно този елемент в нашият, нашата комисия. И очакваме положително становище на 11 юли. В момента, в който комитета ни приеме този текст, ще имаме 3 месеца да се приеме или да се отхвърли предложението, което значи октомври. И тук стигаме до втората основна точка. Предполагам, че всички са съгласни с мен. Господин председател, време е да приставим към същността. Надали има толкова други теми, които да са проучени толкова задълбочени, както безопасността. И Както знаете, това е тема, която се дискутира с много тревога и с много страсти сред обществеността. Целта ни е да направим полетите в Европа още по-сигурни. А те вече са сигурни, от което, с което ние се гордеем. И се надяваме, че правилата ще увеличат още повече сигурността в държавите членки. Не вярвам обаче, че ще има правила, които могат да подобрят кой знае колко това. Ние имаме напълно различен подход от Съединените щати, защото рисковете са едни и същи, но може да имаме различни комбинации от мерки, за да се справим с тях. Моят апел към вас днес е да не отлагаме повече от приемането на тези мерки и ние вярваме, че те са в името на безопасността на нашите граждани и пътници. И накрая относно значимостта на науката. Огромни научни постижения са внедрени в самолетите. И естествено, ние слушаме учените. Ние вярваме, че предложението трябва да зачита научното становище. Но нека да предупредя нещо. Някои от проучванията, които са направени, са много ценни, разбира се, за а, системата, но могат да бъдат недоразбрани, ако са извадени от контекста. Така че мога да кажа, че този доклад не може да бъде взет за основа за оценка на а, значимостта на мерките за сигурност, които се предлагат. Комисията иска оценка на експертите за а, преразглеждане времето на полети и на почивки. Нещо, което е по-добро като решение. В заключение, не искам да превишавам времето. Очаквам с нетърпение дебата. Надявам се да мога да имам достатъчно време, за да отговоря на въпросите. Благодаря. Благодаря, каза председателя. Сега нека да приветствам първо а, гостите тук, които са поканени от господин Крама, групата от Берлин и Бранденбург. Добре дошли в този дебат. Надявам се, че това посещение ще бъде удоволствие за вас. Сега, становището на авиокомпаниите господин Винсент Деброй, който е менеджер на европейските авиолинии. Имате думата. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да ви благодаря за поканата да представим вижданията си пред вашата комисия, която е така важна. Въпросът за умората е изключително важен по отношение на сигурността на полетите и там компромиси не може да се правят. Знаем, че е много скъпо тогава, когато се стигне до инцидент и именно за това трябва да помислим сериозно какви са мерките за ограничаване на продължителността на полетите. Много е важно също така да разберем, че отговорността е споделена между авиокомпанията и екипажите. Екип екипажите имат задължението да прилагат тези мерки, а авиокомпанията има задължението да осигури необходимите условия. Смятам, че предложението, което се прави тук, е резултат от е, процедура на дълги консултации с всички заинтересовани страни, авиокомпаниите и националните институции по безопасност. Има над 50 различни научни проучвания, различни правила, практики е, и оперативни е, изисквания ние имаме, може би, сред най-строгите правила в света, свързани с безопасността на полетите в европейските държави, като Германия, Франция, Австрия, Финландия, Ирландия. Финландия, това са правила, които са в сила и нека да подчертая, че и предишните правила бяха също много строги. Обединеното кралство има свои национални правила, които също са добри тъй като всички заинтересовани страни винаги са твърдяли, че Обединеното кралство е Обединеното кралство залага стандарта. И Обединеното кралство приветства така предложените мерки. И накрая предложението е пост стрикно от правилата на Съединените щати. За съжаление обаче има заинтересовани страни, които ще се изкажат също днес, решиха да подходят към тази тема емоционално. Те предлагат информация, която е наистина и предлагат различни параметри, различни а, конкретни случаи, цитират и научни а, доклади, но те са извадени от контекста. А, ние искрено съжаляваме, а, че има такива настроения. А, Параметрите винаги трябва да бъдат разглеждани в пакет. Безопасността е, е един сложен въпрос, който е свързан с общата атмосфера. Именно за това е важно да подчертаем, че асоциацията е, е регулатор за безопасността, че най-на задача е да осигури безопасността, но не да осигурява социалните е, преговори и условията на труд. Именно за това Европейската комисия се занимава с тези въпроси, не Европейския парламент. Работни Условията на работа на екипажите и пилотите зависят от отделните авиокомпании и се подчиняват на директивата за работното време и безопасността и е, ограниченията, свързани с безопасността. Различните авиокомпании, разбира се, трябва да е, спазват съответните ограничения, които зависят от националните изисквания. Е, Предложението на комисията е много добре балансирано. То може би ще подпомогне основните дейности. Поставят се ограничения за нощните полети от 11 часа и 45 минути, както е в момента. Времето пада на 11 часа. Някои от заинтересованите страни твърдят, че това не е достатъчно, искат намаляване на 10 часа. Има гласове, които обаче не са подплатени с факти. Един типичен пример е това, че някои от заинтересованите страни предлагат неточна информация за това, че примерно екипажите не могат да спят, когато са на стендбай. Това не е точно. Не е точно, некоректно е да се приеме, че след 22 часа пилотите трябва да приземят самолета. Това е чисто теоретично, теоретична постановка, защото през този период се твърди, че пилотите не могат да спят. Но това е период, в който те са си у дома, те са на стендбай и могат да бъдат евентуално извикани. Така че нека да заключим, господин председател, че Европейската федерация на транспортните работници и други не поставят неточни изисквания, а за всички ще бъде по-добре, ако правилата са едни и същи. Нека да не отклоняваме процеса като създаваме страх на базата на неточна информация. Благодаря ви. Следващият е господин Ерик Мойсън, директор на, по безопасност и дейности в Международната асоциация на въздушните превозвачи. Господин председател, уважаеми депутати, благодаря ви, че давате възможност на нашата агенция на авиакомпаниите да а, говорим тук. Аз също така ще говоря и от името на борда за мерките за сигурност. Ние предоставяме услуги, най-вече в гражданското въздухоплаване, за цел туризъм и транспорт. Именно за това нашите е, служители са най-силно засегнати от новите мерки. Нека да ви кажа, че през лятото имаме пик на полетите, два пъти по-висок от зимния пик. И е много трудно да се отговори на исканията с настоящите ограничения. За нуждите на летния пик Имаме нужда от няколко екипажа на ден на линия. Виждате червената линия, която показва нашите нужди. Ние превозваме европейските граждани до там, където искат да изкарат вакансията си. Стигаме до големи, различни дестинации. Най- е, честите дестинации се е, обслужват няколко пъти на седмица. имаме примерно а, комбинирани дестинации, което означава, че има а, няколко екипажа, които трябва да са готови. Няма пък да споменавам въобще економическото влияние за оператора. И също така имаме и малки чартерни самолети. Виждате също а, има и разлики. Например, не можем да използваме бизнес класата и почти не може да се използва при такива туристически пътувания с цел вакансии. И Аяка използва най-вече малки самолети за тази цел. Вече след години опит, европейските правила ще е, забранят почивката на екипажите при такива малки самолети. Това се дължи на несигурни факти, които, на които вие се базирате. Няма научни доказателства. 60% от всичките полети са по-дълги от... Нощните полети са по-дълги от 10 часа. И, и съответно някои от тях ще попаднат при новите правила – Нека да ви кажа, че тези полети също могат да бъдат осъществявани от такива малки самолети и е, съответно това осложнява нещата. Някои от превозвачите ще бъдат много тежко засегнати. Някои 100% от полетите им ще бъдат засегнати. И е, в заключение, нашите полети не могат да оперират така. Тези полети няма да се поемат от друг оператор, но и ще бъдат загубени завинаги. Това пък ще засегне директно туризма. И нека да не забравяте как това ще се отрази на някои островни дестинации, като Канарските острови, Гръцките острови, след като не можем да обслужим повече дестинациите. Ние предлагаме да има интензивен дебат по тези правила, обществени консултации и консултации с националните авиационни власти, както и с заинтересованите страни. Ние бихме могли само да подкрепим решенията на Агенцията за сигурност за правила. Но нека да не се а, ограничават тези полети. за да се запази и доверието, Европейската агенция по безопасност на полетите трябва да се консултира с нас. Господин председател, надявам се вашата комисия да оцени економическите последствия, както и научните доказателства, не само върху въздухоплаването като цяло, но и върху цялата туристическа индустрия, преди да вземете решение. Благодаря ви за вашето внимание. Благодаря, господин Мойсен. Сега ще чуем синдикатите. Първо госпожа Елизабета Чика от Европейската федерация на транспортните работници. Пет минути имате. Добър ден, госпожи и господа и уважаеми евродепутати. Искам да благодаря на господин Брайан Симпсън, председател на настоящата комисия, за това, че ни покани да участваме в това обсъждане. Аз съм Елизабета Кика, аз съм а, била стюардеса продължен продължение 26 години в АО Италия и съм а, председател на а, синдиката на екипажите, където членуват 100 000 души. Най-напред искам да покажем подобренията, които според нас трябва да бъдат включени в крайната редакция на регламента Комисията ни уверява, че те ще бъдат включени наистина в регламента и така ще се стигне до по-справедлива и по-качествена обстановка на работното място. Така ще се, нам... така ще се вземат предвид а, различните а, с параметри, свързани с а, а, стендбай, с нощни полети, с риск от умора, директивата за здравословни безопасни условия на труда и така нататък. Ако това не стане, считаме, че умората ще застраши безопасността. Един от проблемите е стендбай тогава предложението на комисията, ако предложението на комисията се одобри, до 16 часа ще се увеличи времето, в което Екипажите са на стендбай, след това те могат да летат в продължение на 16 часа. Това означава, че човек трябва да бъде буден в продължение на 22 часа. А за да се увеличи до максимум производителността, аген, авиокомпаниите искат да увеличат изчакването на стендбай, което е изцяло за, по економически съображения и в разрез с научните изследвания в Съединените щати също ограничението е 16 часа. Разликата между 20 и 3 часа и 7 часа, ако това е времето, в което екипажите са на стендбай, води до умора. Операторите трябва да използват своите ресурси, за да операторите използват своите ресурси за обучения, но не и за обучение за това как да се справим с умората и а, използват екипажите почти на границата на законното. А, трябва да се очаква от човешкия организъм да бъде буден в продължение на 16 часа и да спи в продължение на 8. Изследванията показват, че след 18 часа будуване човешкият организъм вече не работи пълноценно. Същият този принцип на ограничение трябва да бъде включен и за екипажите на стендбай Предложението на комисията не е на база научни изследвания, то не е разбираемо, то не е лесно за прилагане и екипажите в крайна сметка ще станат жертва на умора и безопасността ще бъде засегната има трудности, с които, ще се справ... с които няма да могат да се справят екипажите тогава, когато не са си отпочинали. Като бив член, на... бив член на кабинен екипаж, аз трябва да кажа, че умората имат вредно влияние върху човешкият организъм. Човешки човешкият организъм в такива случаи е по-склонен да изпада в депресия и в други болесни състояния. Липсата на сън засяга служителите и на други служби, като освен пилотите става въпрос тук и за полицай и за служителите на бърза помощ. Предложението на комисията е неприемливо, защото е трудно приложимо и не може и не, не почива на научни факти. Колко гъвкавост трябва да бъде предоставена чрез регламента зависи от научните резултати и в заключение трябва да кажем, че комисията трябва да изпълни своите, своите обещания да използва научните и медицински препоръки, за да се осигури високо ниво на безопасност. При а държавите членки трябва да, да бъдат в състояние да прилагат на национално ниво дори по-стрикни изисквания, но да бъде осигурен поне един минимален прак. Тази, този регламент дава уникална възможност на комисията да използва научните постижения, за да представи своя текст. Благодаря. Благодаря. Сега Ян Джон Хорн който е член на Европейската асоциация на пилотите. Пет минути, ако обичате. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Е, добър ден, името ми е Джон Хорн в една от големите британски компании с много дълъг стаж е, с е, серията на Airbus 300 и също така Boeing 7, 700 сериите. Искам да благодаря за това, че ни давате възможността да представим нашия подход и тревогите ни, свързани с безопасността. От а, аспектите на пилотите. Ето това е картината, която не трябва да забравяте, когато водите тази дискусия относно всичката технична сложност на нашата професия. Ето, каквито и да е правила да представяте, ето това се случва в реалния живот. Двама пилоти, които приземяват самолет при лоши метеорологични условия и с други евентуални технически осложнения. Не го забравяйте това. Та, защо сме тук? Защото имаме нужда от вашата помощ. Вие сте представители на Европейския съюз. Пилотите винаги са се стремили да има хармонизирани правила, хармонизирани стандарти и употреба на добри практики. Но това предложение не е това, за високи стандарти. Това предложение не признава вече установените научни доказателства и също така не признава правните инструкции на този парламент за правила базирани на наука. Това, смятам, не е приемливо и за вас. Ако тези правила бъдат нарушени, как в такъв случай можем да говорим за безопасност? Фактът е следния освен ако Европейския парламент не се намеси, за да представи ясна позиция, отиваме към а, комерциална експлоатация. Сега, относно умората. Има непрекъснато пре на ново тълкуване на, на съответните научни изследвания. Първият доклад беше отхвърлен и а, трите останали доклади не зачитат напълно всички научни данни. Имаме също така и научни разследвания, както и становища на известни учени в тази област. Отново и отново учените казват, предложението трябва да защитава пилотите от многократни смени и също така нарушаване на а, съня им. И също така трябва да се избягват а, многобройни полети в една и съща смяна. Но научните доказателства явно не успяха да убедят комисията. Също така искаме да има ограничение на нощните полети на 10 часа, докато сега предложението е за 12 часа и половина. Това не е абстрактна картина. Нека да ви припомня какво представлява това за пилотите. Ето това е картината на нощните полети. Какво означава наистина научното становище? Какво се казва там? Ето цитат от един доклад за а, умората. Няколко научни доклада, поръчени от Европейската агенция за безопасност, казват, че не трябва да има нощен полет над 10 часа. 10 часа на нощ. Това е границата на безопасната операция. Това беше демонстрирано в много индустрии, не само авиацията. Това не означава, че трябва да се ограничават полетите, а просто трябва да се даде повече почивка на екипажа. Европейската агенция за безопасност беше уведомена за този доклад, но продължава да не го зачита. Защо? до кога няма да се зачита, може би само на места на парламента може да ни спаси. Вече говорихме за така наречения стендбай и няма да се впускам в подробности тук. Още говорихме, че новото предложение е много сложно и че едва ли не пилотите ще са принудени да приземят самолет след 22 часов работен ден. Трябва да предложим гъвкави решения. Нека да имаме смени от 8, не повече от 18 часа. Но как мислите, че може да се приземи самолет безопасно след повече от 18 часа работа? Европейската агенция за безопасността иска стрикна хармонизация. Някои държави ще трябва да оперират с по-малка безопасност, а някои ще тези, които искат да имат повече безопасност, повече правила, могат да го запазят. И в заключение, молим парламента да преразгледа това предложение, да се вслуша в научните становища, защото без тях ние няма да осигурим нужната безопасност. Имаме нужда от 18 часа максимум комбинирано стендбай и полет и нощните полети да се ограничат на 10 часа. Имаме нужда държавите членки да имат избор на по-безопасни полети. Е, това няма да стане без нуждата, без наместа на Европейския парламент. Имаме нужда също така от правно задължителен текст. Благодаря. Next is the national... Сега представител на, представителите на националните агенции по безопасност, първо от Обединеното кралство, госпожа Джонс, заповядайте. Благодаря за поканата да участвам на днешното заседание, за да представя виждането на Обединеното кралство по мерките за ограничаване продължителността на полетите. Това е, е. Аз ще, ще, тъй като нямаме формално предложение на комисията, ще а, е, говоря само по предложението от минали октомври. Безопасността е в центъра на нашата работа и ние поемаме различни отговорности като независим регулатор. Ние много сериозно гледаме на своите задължения. Предложеният пакет от мерки а, е, ще задържи а, стандартите на безопасност на Обединеното кралство на настоящото ниво и ще подобри много от стандартите в Европа. Тази позиция, позиция дава възможност на нашата организация да прегледа а, документа като независима организация и да предостави бележки там, където това е необходимо. А, подходът на база на риска, който се взема, се предприема от Европейската агенция по безопасност, включва и работна група, в която, са, в която участват всички заинтересовани страни и предоставянето на научни доклади. В а, нашата институция многократно бяха разгледани решения и проекто а, документи, а, свързани с първоначалното предложение. Важно е да се вземе предвид, че умората се влияе от редица фактори. Конкретни регламенти и мерки не могат сами по себе си да намалят риска от умора. Много е важно да, има, да се прилагат съответните мерки, но в оперативен порядък трябва да имаме предвид по какъв начин умората се наслагва. Всичко зависи от това как пакетът от мерки управлява риска от умора. Съществуващите изисквания в Обединеното кралство в момента не включват изискване, което има правно задължителен характер в това отношение. Сега се предлагат конкретни мерки за това ще се предоставят и конкретни регулаторни инструменти за това операторът трябва добре да разбере какви са рисковете в конкретната обстановка. Той трябва да покаже как управлява рисковете, било като поема своите собствени задължения и осигурява система за управление на безопасността или като прилага управление от риска, на риска от умора. Така организацията ни върви към а, прилагане на тези мерки в оперативен порядък. Там според нас е най-сериозният потенциал за подобряване на безопасността. А, нашата организация е активно ангажирана в сътрудничество с всички заинтересовани страни и а, вижда, че в настоящото предложение агенцията ще трябва да направи преглед на ефективността на предложението на база на оперативни данни. Считаме, че агенцията ще поеме съвсем сериозно това свое задължение. Важно е тази оценка да се прави в оперативен порядък с цел постоянно подобряване на изискванията. В заключение, Британската агенция за безопасност на авиацията разглежда мерките като един пакет Организацията е ангажирана с прилагането на мерките за безопасност и цели и, и а, ясно показва как поема своите отговорности. Това предложение е част от един непрекъснат процес. Ние сме ангажирани с активно партньорство с Европейската агенция по безопасност на авиацията а, и от тук нататък. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Джонс. Следващия оратор е господин Александър Гундл, експерт от Немския център за проучвания на въздухоплаването. Пет минути. Господин председател, дами и господа, аз ще се спра на четири точки. Е, първо ще изложа гледната точка на експертите. Е, след това ще представя няколко научни данни. Накрая ще говоря за умората и управлението на риска, свързан с умората. Участието на различни специалисти е, в сферата на здравето и на съня бяха представени в два доклада и на специфични въпроси бяха отговорили е, тези учени, представители на агенцията. Е, но нямаше последствия, нито пък диалог между тези научни работници. На втория етап – през 2011 година трима независими експерти отговориха на въпросника на ЯСА и оценката беше изключително важна от научна гледна точка. След това се проведоха дискусии с консултативните групи, съгласувано с агенцията, беше изготвен документ но след това нямаше е, допълнителен контакт между Европейската агенция и е, учените. Е, агенцията просто пренебрегна е, тези, тази научна дейност, тези проучвания два стандарта, свързани с сигурността. Нощните полети са свързани с по-голяма степен на умора. Именно за това учените смятат, че полетите между 17 часа и 6 часа сутринта трябва да бъдат ограничени до 10 часа, а агенцията беше предложила 11 часа. 10 часа е резултат на проучванията от немския център по тези проучвания. Ако приемете сегашното предложение, вие вървите срещу мнението на, мнението на учените. Още нещо – един по-сложен въпрос увеличение на екипажа полети с трима пилоти, така че да могат пилотите по време на полета да си почиват. Проучванията показаха, че това е възможно, ако е, пилотът може да компенсира 25% от времето, през което се е натрупало умората. По този начин може да се увеличи е, срока за полети 3 часа, с 3 часа, 11 плюс 3 часа за е, нощните полети и 13 плюс 3 часа за дневните. Това ще доведе да до 16 часов полети, а няма научни е, проучвания по последиците от това. И е, също така трябва да си има предвид, че самите е, самолети трябва да бъдат съответно е, приспособени. Сега, по отношение на рисковете, свързани с умората. Днес е, всички се интересуват, проявяват интерес към управлението на рисковете, свързани с умората. Наложително да се проведе обучение в тази сфера. Има някои специфични ситуации, при които се прилага такова управление на рисковете. Но така или иначе трябва да се отчитат всички а, рискове и най-вече този свързан с умората на пилотите. Благодаря. European. А сега от Европейската агенция за безопасност имате 10 минути. Благодаря, господин председател, уважаеми а, членове на комисията. Искам да започна с някои общи аспекти на безопасността. В Европа имахме намаление на, на транспорта и през последната година почти с една трета. Така че нашата агенция има инструментална роля, роля и нашата идея е да гарантираме безопасността и да осигурим още по-безопасни правила и повече устойчивост. В такъв случай, какво, какво е влиянието на умората на екипажа върху безопасността? През изминалото десетилетие агенцията откри два а, инцидента с смъртни случаи. В първият от тях а, имахме операция извън правният, правно позволение период. Имахме надвишаване на смяната с 3 часа, а във втория случай не спазване на въобще на правилата. Така че вижте какви са а, статистиките. В другите държави извън Европейския съюз в февруари 2009 показват, че неспазването на правилата са причина за много катастрофи. Сега нашите регламенти са хармонизирани от 2008 година насам. Нито Европейската комисия, нито агенцията са получили отрицателни е, коментари от, относно тези, този регламент. Явно той е, наистина осигурява достатъчно безопасност. Но за да осигурим дори още повече такава, ние решихме да попроменим малко е, регламента и да включим над 30 подобрения на безопасността. Разбира се, учените също ни помагаха. Разгледахме над 50 научни изследвания и е от три независими и също така научен, учени, които участваха в оценката. Последвахме на препоръките на учените. Сътрудничеството с учените беше много полезно и ни позволи да намалим нощният период на поле с 45 минути. Намалихме с над един час сутрешния период на полетите и също така намалихме смените в случай на ранен полет или късно пристигане, при часова разлика също. И при все това не сме следвали дума по дума препоръките на учените. Например, нашите трима учени ни, ни поискаха от нас да намалим нощните полети на 10 часа максимум. Това беше предложено най-вече на научни полети от 90-те години, триъгълни полети между Индонезия и Саудитска Арабия между, в периода на хаджа. Но това проучване е толкова тясно и специфично, че, ще, че не е логично да си вадим заключение само възоснова на него. И второ, най-важното може би, научните изследвания са отговор на конкретен въпрос. В повечето случаи този отговор се дава в зависимост от това как е поставен въпроса. Ако се каже кой е оптималният полет за нощ, но ще се каже като отговор 10 часа. Но а, умората зависи от дължината на полета. И учените казват, че не винаги е така. Умората зависи от месечната почивка, дневната почивка, компенсациите за ранен полет или късно пристигане и управлението на риска. А, така че ние зададохме въпроса на нашата експертна група. Въпросът беше не как, колко е най-оптималният полет за нощ, а как да се намали умората от такива полети. И след много такива научни изследвания и холистичен подход, заключенията бяха, че 11 часа полет плюс а, допълнителна почивка в случай, че има а, късно пристигане или рано тръгване, плюс почивка при а, часова разлика, плюс почивка при рискове. При стендбай вкъщи трябва да се знае, че това се покрива от националните регламенти, не от нашите регламенти. И има най-разнообразни разпоредби. Първо, тези национални разпоредби варират от, 20, от 6 до 24 часа от държава до държава и първоначалното предложение на нашата агенция беше 8 часа, т.е. виждате близко до долната граница. Но беше казано, че 8 часа стендбай плюс 14 часов полет, примерно, или смяна, могат да доведат до голямо натоварване на седмица. Но, нека да ви кажа, че а, 8 часа стендбай не е всъщност а, полет, защото вие не сте нужна, не сте буден непременно 8 часа. А при 24 часа стендбай със сигурност не сте буден 24 часа. Така че какво правите в момента на стендбай? Работите, работим с колегите в комисията за последни формулировки за това как да представим предложението за 11 юли. И ще се базираме на два основни принципа за управление на умората. 8 часа сън на екипажа и, и е да няма по- над 18 часа будно състояние. Базирай. Надяваме се така да постигнем консенсус между държавите членки. Тът Коя ще бъде следващата стъпка след приемането на този регламент? Както беше казано, агенцията ще започне да събира данни относно прилагането на новият регламент и ще предложи е, една оценка 3 години след прилагането. Агенцията счита, че това събиране на данни е необходимо усилие, както от наша страна, също така и от авиокомпаниите, от държавите членки и от синдикатите. Всички заинтересовани страни са помолени да участват е, и да сътрудничат, защото подобряване на сигурността може да се изгради само с взаимно участие, съвместно участие. Благодаря. Thank you very much, Mr. Cluzo. Благодаря много, господин Клюзо. А сега даваме думата на господин Бърк и останалите записали се. Има ли други желаящи да вземат думата? Mr. Savama and Mr. Ujias. Anybody else? Други? Няма. Вие... Вие решавате. Аз няма никого на сила да карам. Искате ли или не? И така, 11 желащи за изказвания. Всеки има по 2 минути. Мога ли да подчертая още веднъж, че тук става въпрос за въпроси и отговори, като въпросите важното. Господин Пърка, две минути за вашите въпроси. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Една бележка. Е, до този момент е, времето за полет е, съм го използвал, за да си почивам, да поспя и да се подготвя за следващ своята дейност. Но след като изслушах това, което се каза, се питам дали мога и в бъдещи така спокойно да си почивам самолетите. Това в рамките на шегата. Наистина много интересни бяха всички изказвания. Добре е да можем да изслушаме различни професионални групи. А, така или иначе, основните въпроси а, са едни и същи. А, 10 часа а, се спомена за работа на борда, след това а, периода на стендбай. Трябва да видим а, как стои въпроса с а, крайните стойности, а, ако започна с стендбай сутринта, след това нямам много дълги периоди за а, сън. И а, вероятно това често се случва и така стигаме до тези 22 часа. Представете си, че сте в Сингапур със съответните метеорологични условия или кацате след 22 часа в Сингапур. Всъщност, питам комисията, как може да прави а, такива предложения при положение, че а, всички а, проучвания, които са правени а, за часовете в а, работа, бодърстване, а, дежурство и така нататък, а, как а, е, все пак спазвате тези изисквания. Моля въпроси, въпроси, господин Алкатауи. Е, да, това беше гледна точка. Е, все още няма реално предложение, то ще дойде по-късно. Но на възоснова на този списък, който госпожа е, Кика трябваше да получи от комисията, е, трябва да се стигне до някаква стойност, която да е приемлива и осъществима. Към господин Болдин въпрос първо. Е, има ли дискусия по разграничение на социалните аспекти и сигурността? Колективните трудови договори, ще имат ли водеща роля? Ще има ли разпоредби, които ще отидат по-далеч от това? Това е първият конкретен въпрос. Втория е до, за, към господин Клюзо поставихте ударението върху факта, че дори да се споразумеем по нови правила, по нови разпоредби, е, ще има етап на непрекъснат анализ на тези е, разпоредби и след три години ще се проведе оценка. Каква ще бъде формата на тази оценка? Дали това ще бъде доклад, обсъден е, от Европейския парламент? Например, как виждате тази размяна на мнение в дългосрочен план? Последен въпрос към госпожа Джонс. Нищо не чух за научния характер на някои проучвания. Аз бих искал да чуя вашето мнение по 10 или 11 часа максимална продължителност за нощния труд. Какво е вашето предложение тук? Госпожа Майснер, две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря на ораторите. Моля да ми извините, че вкъсно се включих, но имам въпроси към госпожа Джонс. Не знам дали правилно съм чула, но казахте, че за сега няма задължение да се предвиди гранични стойности за дневния труд. Все още няма такива задължи... изисквания, задължителни изисквания, но бих ли могла да чуя какви са тези евентуални максимални стойности. След това за господин Гундел Смятате ли, че а, това планиране ще доведе до повече сигурност? И към господин Клюзо, смятате ли, а, че ако се нама... Е, ако наистина е намалял брой на инцидентите, е, можем да пренебрегнем рисковете от умора на екипажа, на пилотите. Е, но освен това не е ли уместно да се проведе едно а, проучване, няма значение къде е, се провежда проучването, важното са резултатите. Господин Лихтенбъргър, а, госпожа Лихтенбъргър, две, две минути. Then, uh, Ня, няколко въпроса, ако ви позволите, към господин Клюзо и господин Гондел. Въпросите, които а, е, са били зададени на учените, а, е, като че ли са били твърде селективни и са изкривили а, е, резултата, не са отразили напълно действителността. Бих искала да получа по-конкретни, по-прецизни информация по този въпрос. А, по отношение на времето за полет и стендбай. Това е ключов въпрос. Става дума за нощен полет и въпросът ми е следният. Ако има много научни доказателства, които са в посока на 10 часа, как може на базата на едно изследване да стигнете не до 10, а до 11 часа? Бихте ли ми дали разяснение по този въпрос? И към господин Балдвин въпрос относно е, клаузата за това, че е, е записан в преамбила това правило, не в самото предложение. Това не означава ли минимална стойност за всички? Защо това не е записано в самия корпус на текста, а в е, преамбилната част? И на последен въпрос. Мисля, че когато разполагаме с научни доказателства в много сфери, в сферата на здравеопазването най-вече. Ние много добре знаем, че нощният труд, комбиниран с стендбай, е доста по-различен, води до по-различен резултат в продължение на един месец от обичайния ритъм на труд – това са данни, които фигурират във всички научни изследвания. Защо не се взима пред госпожа Фост? Благодаря. Благодаря на колегите, които от отрасъла се включиха в днешното обсъждане. Господин председател, това, което слушаме, са по-скоро бележки, а не въпроси. Доколкото разбирам, ще минат три години и мина, минаха три години. Целта беше да се обсъдят тези въпроси и се оказа, че след тези три години никой не участва. И като че ли дългия списък от въпроси просто не върши работа. А, тук се поставят под въпрос няколко неща. Моето собствено виждане е, че а, става дума за а, британската схема, а, КАП 371. Аз познавам британската, британските изисквания. И дори КАП 371 може да доведе до 11 часа или 11 часа и 30. Така че ако искаме намаление на 10 часа, не знам как ще стигнем до Австралия, например. и не знам как ще функционира изобщо а, отрасъла. Кранфорд, университета Кранфорд в Обединеното кралство и Асоциацията на авиацията са разработили достатъчно, са подготвили достатъчно материал, така че не всичко е ново. Аз, разбира се, ще ви изпратя информация от информацията аз самата... Значи, вие сте получили информацията на Катрин, аз също я получих. Синдикатите на екипажите в Обединеното кралство не възразяват. Аз разговарях с тях и доколкото знам, те нямат възражения. Има проблеми с а, периода на стендбай. това са въпроси, по които все още трябва да се изчистят нещата, но тук говорим за оперативната страна на въпроса аз мога спокойно да съм будна и през нощта, така че е, това е неподходящ начин за представяне на въпроса. Съжалявам, господин председател, е, мисля, че трябва да разясним тези въпроси е, за членовете на комисията, защото тук се опитваме, опитваме да вземем конструктивни решения. Джордж, две минути. <coughs> Благодаря, господин председател. Аз също съм с така едно странно усещане, слушайки някои изявления. А, и това се отдалечава от казаното госпожа Фостърс. Сега е въпрос към комисията. Как може да кажете по отношение на стендбай, че и така човек може да заспи, когато му се наложи? На мен това никога не ми се е случвало. А, може би би трябвало преди това да поспи човек, за да е във форма. А Защо не сте анализирали инцидентите също така? И има много подобни изявления. Как Всъщност, защо не сте задали правилните въпроси? Защо сте отхвърлили по-голямата по-значителната подкрепа от учените. Е, защо се говори само за социален диалог, а такъв диалог изобщо няма от години? Благодаря, господин председател. Регламент 1898-2006 предвиждаше регламенти и правила за времето за почивка на екипажите. Тук се спомена и доклада Моебус. Не са обаче няма съответствие между докладите, които се споменават и това, което казва ЕСАМ. Можем ли да видим това проучване в целия му вид, както и другите проучвания, за да можем да се запознаем с тях, да помислим и да помислим за правила, които да отговарят на нуждите от безопасност и е, здраве на екипажа. Той трябва да видим и какви са социалните критерии, за да можем да отговорим на исканията и на индустрията, и на пътниците. Благодаря. Благодаря, господин Крамер. Две минути. Е, казвам си, че агенцията е, доказа това, което беше споменете от Сметната палата. Вие сте организацията, която разполага с най-малко инструменти, за да се освободите от интересите и лобирането. Защо пилот признава, че е заспал по време на полет и защо не казахте, че Сметната палата е установила това и лекарите също го подчертават, Баев също е работа. Аз не бих искал да ме оперира лекар дежурен от 3-6 часа. Защо не подчертахте всичко това? Това са основни критерии, по които трябва да дискутираме. В крайна сметка всичко опира до парите. Авиокомпаниите искат печалба 30 милиарда евро. Това плащат европейските данакоплатци всяка година на авиокомпаниите. Защото те трябва всичко да платят, а авиокомпаниите избягват доста от плащанията. А да не говорим за замърсения въздух в а, самите самолети. Отдавна повдигам този въпрос. Вие кладите глава и нищо не отговарят. А, министъра на транспорта а, в крайна сметка също а, се нервира от този въпрос, а вие нищо не казвате. Това не може да продължава. Ние, парламента, трябва да се противопоставим на вашия глас, защото огромният приоритет не само на думи на дела е безопасността на пътниците. Майкъл, не исках да прекъсна потока на думите ти, но нека да дадем думата и на другите, които искат да се изкажат. Искам да приветствам делегацията на менеджерите в френският сухопътен транспорт. Те са тук по покана на господин Рике. Добре дошли. Надявам се е да си изкарате добре днес тук. Сега господин Грош, две минути. Благодаря, господин председател. Ще спазвам а, това, което казахте. Няма да правя декларации сега. А, уводни слова относно е, казаното от експертите. Бих желал експертите да се поставят на наше място и да им стане ясно, че ако едната реалност от една страна е бяла, от другата страна е черна, значи има някакъв проблем с обективността. И смятам, че ще трябва да има някакви конкретни параметри, които да се дадат тук. И едва тогава ще можем да съпоставяме съпоставими критерии. Ако един се базира на едни параметри, а другия на други параметри, естествено, че никога няма да стигнем до съгласие. В анализа на проблемите, искам да знам дали можем да видим проблемите, свързани с работното време и с стендбай и проблемите, свързани с неприлагане, неспазване на регламентите и това, което може да бъде избегнато. Искам да задам един простичък въпрос. Ако утре някой работи в надлъжност, където умората има важно значение. Как ще се осъществи контрола над състоянието на този човек? Защото ако трябва да работя примерно 12 часа и съм уморен, Как ще ме сравните с някой, който може да е в добра форма и може да работи 14 часа? Господин Саван. Благодаря, господин председател. Благодаря на експертите, които са тук. Първо, изказване и после ще задам въпрос. Това е моето лично становище. Светът на авиакомпаниите се промени през изминалите няколко години, така както и всички останали. И фактът е, че живеем в жесток свят на ефективност на ценовата политика. И бих задал въпроса си последния начин. Към ЕАСа, към и господин Клузо. Защо не се замислите и да ни дадете конкретна, дълбока аргументация за експертните становища, за простия факт, че има ограничения на това, което човешкото същество, човешкото тяло може да осъществи в една такава тежка професия, защото мисля, че трябва да вземете предвид синдикатите тук, но основният въпрос тук е безопасност. Защо не ни дадете повече аргументация? Защото всичките експерти казват, че трябва да има ограничения за комбинацията стендбай и полет. Благодаря, господин председател. Аз искам да взема повод за една бележка на господин Пер, който каза, че когато пътува, това и за мен е в сила, или работя в самолета, или си почивам. Но ми е, казаха, че има пилоти, е, от които се иска да си починат по време на полета. Е, тоест да излетят като пилоти, а да кацнат като пътници. И този период се приема като период на почивка. Така ли трябва да бъде? Не се ли натрупва все пак умора по време на този период? като че ли може ли да се приеме този период като период на почивка, все едно, че пилота си е бил у дома? Може ли някой от експертите от е, е нормативна гледна точка да каже как стоят нещата? И аз имам няколко въпроси, два отправени към всички. На единия е отговор е да или не. Първия въпрос е и в предложенията на ЕАСА, според вас, има ли някакви опасности? Има ли риск за безопасността? Това е първия ми въпрос. Отговорът да или не. Втория въпрос е. Какви варианти бихте предпочели, ако имате избор? Старите възможности или новите предложения на Европейската агенция? И тук можете да приемете или да отхвърлите. И ако отхвърлите статуквото на съществуващите правила, които все още са а, в сила, а, това означава ли, че приемате новите? И третия ми въпрос. Вие много а, красноречиво, госпожо Джонс, очертахте ситуацията в Обединеното кралство, но споделя ли се това виждане и от другите държави членки? И така, започваме с авиокомпаниите, след това синдикатите и след това госпожа Джонс, после доктор Гундел и после агенцията, накрая комисията. И така, три минути на всеки. Доста време, все пак, но се опитайте да бъдете кратки. Започваме с господин Деврой. Три минути за отговор на въпросите. Господин Количек, искате ли думата? Да, първоначално исках, но ме отклонихте. Извинете. Можете да вземете думата, но все пак, господин Количек, добре е да кажете, че искате думата. Аз имам най-различни умения като председател, но а, не съм врачка. Господин Количек, с две ръце махнах. Ако предпочитате, следващия път може и с крак да ви махна. Какво, с какво ще помахате си е ваша работа, а, но моля, привлечете вниманието на председателя по някакъв начин. Успяхте този път, но ако си седите кротко и не давате знак, това не може да ви помогне. Сега имате две минути, иначе тях да ви дам минута и 45. Можности мовит чески. Не съм пилот, але тен проблем... Да използвам възможността да се изкажа на чешки. Не съм пилот, но Въпросът за времето, което се прекарва в стендбай и това да се включи във времето на смяната е въпрос, който засяга много професии и много отрасли. Имам два въпроса. Как оценявате какво от, представлява нощно време? когато човек прелита през различни часови зони, може да се окаже в 24 часа да лети само на дневна светлина или само през нощта. Второ, втори въпрос. Каква е Имате ли таблица, в която са отразени изискванията на различните е, национални авиационни федерации с стандарти за изисквания за работа през деня, часове в рамките на една седмица, на месец? Зная, че тези изисквания са различни в различните държави. А както съм, тъй като съм се занимавал с тези въпроси в миналото и съм ги обсъждал с психолози, никой не можа да ми каже какво, какво колко е безопасният период на работа. В, а, примерно, а, пътните агенции се а, въвеждат камери, за да се следи движението на окото на а, шофьора и по този начин да се улови умората. Има ли подобни неща и за пилотите? Благодаря ви. Yes, uh, thank you, Mr. Chairman. First... Благодаря, господин председател. Първият ми въпрос относно ЕАСА. Казвате, че всичко до, до тук е безопасност. И че днес имаме едни от най-безопасните самолетни връзки. Първият ми въпрос – е, наистина ли? Можем да кажем, че имаме 100% сигурност. И второ, относно правилата, относно хармонизацията и създаването на общи правила за авиокомпаниите. Разбира се, предпочитаме да имаме такова хармонизирано законодателство, но не мисля, че това, което сега предлагате, ще бъде по-добро. Пътниците имат нужда от хармонизация, защото авиокомпаниите ще стават по- все повече европейски авиокомпании, не национални и ще имаме нужда от европейски правила. Благодаря. Господин Мойсън сега. Благодаря, господин председател. На първият въпрос, дали предложението на ЯСА е небезопасно? за мен е малко изненадващо, въобще цялото становище тук, защото а, ние така тръгнахме с тази нагласа. Така че мога да кажа, че а, това предложение е по-сигурно от преди. Нашия подход е също научен. Аз съм инженер. Ако искам да представя нещо, ще трябва да направя анализ и да видя статистиките. Първата ми реакция беше да, това е лошо предложение, то ще ни засегне, ще ни убие и така нататък. Може би има някои недостатъци, но резултатите на това, тук са, това предложение се базира на 3 години работа и изследвания такъв случай можем да кажем да, след като има такова проучване, според мен е, аз си е свършил работата и е помислила за безопасността. Но аз не съм Бог, не мога да отговоря и повече от това. Въпросът е не само да отговорите на моя въпрос, а да отговорите и на другите. Добре, госпожа Чика. E, eh, Добър ден отново. Е, ще се опитам да отговоря накратко. Искам да кажа, че що се отнася на предложението на агенцията, научните експерти е, трябва да дадат отговор. И е, когато се поиска такъв отговор от тях за цялото предложение на Европейската агенция не се получи такъв отговор. Господин Гондълк също подчерта, че няма такъв отговор от страна на учените. Второто нещо, което искам да кажа, когато а, говорим за социалните рискове, ние се позоваваме и на а, умората. Това е риск за а, здравето, за безопасността. Аз а, отдавна съм. А, от 25 години а, съм член на екипаж и а, наистина това а, ни разболява. А, нискотарифните компании използват като носни кърпи а, персонала екипажите. И в крайна сметка, след като ги изцедат до краен предел, тези хора остават на улицата. Компаниите ги уволняват. И дори това да им попречи да поемат целия си полетен капацитет. Това е, е нашето основно искане. Не може да застрашавате е, при так... с такава цена нашето здраве. Е, и освен това, пътниците също се страхуват. Ние не можем да си позволим да бъдем е, уморени. От 26 години работя това. И то за дълги полети. Благодаря ви. Чакайте сега да ви раз... да кажем. Вие смятате, че предложенията на агенцията застрашават безопасността, че са опасни. Това ли е вашето становище? Но, форсе, но не е стата una на буена традуционе, но detto. Не, не съм казала точно това. Е, това е въпросът, който ви беше отправен. Моля ви да отговорите на този въпрос. Да, това предложение а, трябва на учените да се зададе този въпрос. Това е моят отговор. Всъщност, учените могат да кажат дали предложението на агенцията а, застрашава безопасността представлява заплаха за нея. Пак не отговорихте на въпроса ми, господин Хон. Благодаря. Аз ще отговоря на въпроса съвсем накратко, но накрая. Най-напред искам да кажа, че ние, пилотите, ясно казахме своята позиция от самото начало на този процес. Много пъти се правят опити за преговори между авиокомпаниите и служителите. Те се провалиха, така че няма значение какво ще кажем. Каквото и да кажат и специалистите, е, това не се включва в преговорите. И въпреки всичко, което учените казаха, и не се следват. А по отношение на агенцията, специалистите трябва да кажат как стоят нещата, а не административните служители, които нямат квалификация. И а, за това трябва такова проучване да се проведе сред учените. По въпросът за стендбай. Някои от преждеговорившите казаха, че стендбай означава, че човек ще спи у дома си. Проблемът е, че това е период, в който човек е на повикване и от самото начало на този период човек е натъран и в 50% от случаите той получава и повикване, така че той трябва да бъде отпочинал, трябва да е готов. 8 часа по-късно човек не се е наспал, не си е отпочинал. И затова периодът на стендбай плюс периодът на на смяната трябва да се счита за период на будуване. А, по отношение на предложенията на агенцията и за това дали те са безопасни, ами те надхвърлят онова, което учените смятат, че е безопасно, така че съответно и предложението не е такова. Какъв е избора системата от момент, в момента и предложението на ЯСА. За нас в момента се, на нас в момента ни се казва, че има 30 подобрения, мисля, че комисията го казва, но това не е регламент, не е регламент, който е валиден в цяла Европа. В Европа в момента има хиляди национални изисквания, някои държави имат колективни трудови договори и в цялата тази мозайка предложенията на агенцията не може да се каже, че са по-слаби. Те могат да се подобрят, обаче това не означава, че те, са безопа... че те не са безопасни, но комисията трябва да може би да вземе предвид а, онова, на което ние обърнахме внимание и онова, на което учените обърнаха внимание. И ако това стане, предложенията на агенцията ще бъдат приемливи. Без тези промени обаче парламентът а, ще е, въведе нещо, което не е по-добро от настоящата система. Благодаря на господин Хорн. Госпожо Джонс. Благодаря, господин председател. Ще отговоря първо на вашия въпрос. Дали предложението на ЯСА са в ущърп на безопасността? Отговорът е не и настоящия стандарт, както и новото предложение. Смятаме, че предложението, новото предложение, ако се предложи правилно, е по-добро. Ние го подкрепяме. И това обаче трябва да бъде гласувано от държавите членки. Те ще го гласуват. Така че аз не мога да отговарям за тях. От моята работа разбрах, че има голяма подкрепа за новото предложение, но аз не мога да гарантирам за държавите членки. И нека да кажа по другите въпроси, по някои други, всичките въпроси, които ми бяха зададени, относно нощните ограничения за полетите. Какво е нощ? Нощ в научни а, то, е, мерни единици е между 2 часа и 4.59 сутринта за ние считаме, че е, намаляване на а, излитанията късно след, след обеда, които продължават късно през нощта, вече е по-добър вариант. И другият елемент е, че почивките и всички останали смени около полетната смяна са също много важни. И в настоящия момент се казва, че можем да увеличим малко периода, но важното е да се управляват правилно изискванията на новите, е, новия регламент. И относно границата за безопасността, Идеята е да се намали с 15 минути тази граница. Относно дневните ограничения, от гледна точка на безопасността, трябва да видим как се оперира самолета. Не може да се сложи а, максимален период на смяната, затова гледаме самия, самата дължина на полета. И всичко това е смяна. Така че никога не сме считали стенбая за почивка. Мисля, че отговорих. Благодаря. сега Благодаря. Благодаря, доктор Гондал. Ähm, По първия въпрос управлението на риска от умора, смятаме, че ако това добре се използва, ще увеличи безопасността. Втори въпрос е свързан с специфичен характер на въпросниците на Европейската агенция. Тези въпросници бяха публикувани и в доклада Мебел включително. Зададохме си въпроса защо а, нямаше отговор на този въпросник. Господин Грош също така искаше да разбере как а, могат да бъдат сравнени а, проучванията. Между 58-59 Имаше проучвания в различни страни. Япония се включи също така, а през 95-та вече знаехме, че трябва да се ограничим в рамките на 10 часа. А след 95-та други проучвания бяха осъществени и всичко това беше усмяно, така да се каже, от Европейската агенция. И ако в началото, отивайки на, на смяна, на персонала сметне, че не се чувства добре, трябва да а, уведоми за това. Също така, по отношение на е, това дали се смята за време за почивка е, част от времето на борда, не. Е, това е време за работа. Това е моят отговор. А, възпитанието ми не ми позволява да давам отговор на някои от въпросите. Сугестив. Uh, на някои подвеждащи въпроси не мога да отговоря. А, да, правилата на Европейската агенция могат да доведат до някои подобрения, но не мога да кажа, че сегашните правила са по-добри от предишните. Благодаря ви. Благодаря, господин Клюзо от агенцията. Три минути. Благодаря, господин председател. Ще се насоча най-вече към въпросите, свързани с научната обосновка. И мисля, че те обхващат почти всичко. Първо, по проучването, което агенцията ще е, проведе три години след приемане на новите правила. Агенцията ще ще излезе с доклад в края на това проучване. В този доклад ще... той ще бъде качен на интернет страницата на агенцията и ще бъде публично достояние. Тогава ще бъдем щастливи, разбира се, да обсъдим и с вас в парламента този доклад. Ако се окаже, че има възможности за подобряване на безопасността, ще започнем съответните процедури за налагане на нови правила. Имаше въпрос, свързан с намаляване на инцидентите и защо това е така. Аз обясних, мисля точно обратното. Инцидентите намаляват, но ние продължаваме да полагаме усилия за подобряване на безопасността. Имаше въпрос и по обстоятелството, че няма значение къде се провеждат проучванията. Аз съм на различно мнение, точно обратното. В Съединените щати има задължение за 14 часова смяна и 10 часова почивка. В Европа след 14 часова смяна има 18 часа почивка. Така че работата в Съединените щати води до много повече умор, отколкото в Европа. Така че ако правите едно и също проучване в Съединените щати и в Европа, ще получите различни резултати резултати. Освен това, имаше въпрос за доклада Мебис. Той е публикуван през януари 2009 година от агенцията. Защо не следвахме резултатите от доклада напълно? Може би няма да бъда политически коректен а, и ще кажа, че този доклад не беше с добро качество навсякъде. А, проучването в Съединените щати беше проведено от статистици, от хора, които не са запознати с изискванията за безопасността. Те упростиха корелациите по един упростенчески начин, стигнаха до заключенията и затова не следвахме тези препоръки. Защо не сме поискали повече подкрепа от учените? Както вече обясних, науката а, беше използвана, работихме съвместно с учени, непрекъснато поддържаме контакт с тях а, при изготвянето на докладите и смятаме, че в резултат на тези а, обширни а, обсъждания сме стигнали до желания резултат. Мисля, че това изчерпа времето. Благодаря. Да, Майкъл, Майкъл, имате дума. Мога, мога да ви кажа, че доста хора не, не получиха отговор на въпроса си, така че бъдете търпели. Господин Болдин, три минути. Благодаря. Ще се опитам да отговоря на максимален брой въпроси за три минути. Доста важни неща бяха казани. Първо относно стендбай и работата по време на стендбай. Въпросът е дали е становището на ЯСА и предложението на комисията ще позволят да имаме достатъчна безопасност след е 24 часово едва ли не будване на пилотите. Не, отговорът е не. Защото? Опитвам се да отговоря на въпроса. Съжалявам, ако наранявам някого. Защо? Защото предложението на ЕАСА поставя задължения на държавите членки, на екипажите, на авиокомпаниите, като да спазват принципа за управление на умората. Тези задължения казват, че трябва да се спазват изискванията за управление на умората при всякакви условия. Тоест има законни ограничения и че трябва да се прилагат схемите за сигурност и от националните власти. И всички а, а, екипажи трябва да използват възможността да спят по време на стендбая, защото знаят, че а, може да последва смяна. Също смятаме, че примерът, който беше даден за член на екипажа, който остава буден на 20 часа, е погрешен. Защото един отговорен екипаж ще остане примерно в леглото си, ако е на стендбай период, но не е, не е повикан, което може да позволи повече почивка. Другият въпрос, който беше повдигнат, нощните полети. Имаше доста голям дебат тук. Нека да си спомним, че настоящите правила позволяват до 11 часа 45 минути нощен полет. Извинете. И сега новите правила ще бъдат а, още по-стрихни ще имаме ограничение до 11 часа. Ще се поиска управление на умората за дълги полети над, над 10 часа и а, нямам време да обясня по-подробно и също така ще се поискат допълнителна почивка а, при от 60 часа в случай на прекъснат график. А относно социалните правила, новите правила ще позволят да има по-добро защитаване на колективните договори. Няма връзка между системата за, за ограничаване на продължителността на полетите и социалните правила. Идеята е да имаме по-добра защитеност на персонала и да имаме по защитаващо на национално законодателство. Относно оказаното от госпожа Лихтенбергер, дали държавите ще и могат да осъществяват по-стрикни правила спрямо установището на ЯСА. Искам да ви отговоря, но надали ще мога. Да, според регламента, хармонизираната ния регламент ще позволи общо ниво на защита, взаимно признаване и ще се базира на най-добрите научни изследвания. Но ако някои власти искат да направят нещо повече, трябва да уведомят комисията. Защо може да стане, при какви случаи може да стане това? Например, национални условия, примерно в скандинавските ската нощ и други традиционни практики. Не смятам, че другите разпоредби ще се отклонят много от настоящите, защото нещата са ясни. И е, евентуално бихме могли да въведем това като точка от преамбюла. И на въпроса на господин Крамер за кабинният екипаж. Че значи, нищо не сме направили. Нещата са прости. Това засяга целият персонал в самолета. Докато при а, американското законодателство не е така. Съжалявам, че тук няма допълнително кой да представи този въпрос, но относно почивката на екипажа по време на полет ще има един, така се каже, мек закон за тази почивка. Съжалявам, че не можах да отговоря на всичките ви въпроси. Благодаря. Благодаря, господин Болдуин. Okay, just uh, some и така някои заключителни бележки. Докладчика за комитологията. Искате ли вие да кажете нещичко по темата? Да, съвсем накратко, Бран, не ми трябват 15 минути. Като че ли днешното обсъждане беше много полезно, въпреки че не всички са на едно и също мнение. Ние обаче разбираме по-добре какво обсъждаме. Вероятно комисията в един момент ще даде едно по-формално, по-официално предложение. Както разбирам, ще има подобрение на това, което в момента обсъждаме, предложенията на агенцията и начинът по който парламентът през последните месеци се занима с този въпрос помогна да се обединят, да се сближат повече вижданията на различни заинтересовани страни. В момента пред нас е едно предложение, което като че ли е по-скоро приемливо за всички заинтересованите страни ще могат по-ясно да отговорят на въпроса, който вие поставихте, господин председател, а именно въпроса дали предпочитате новите правила или съществуващите, дали, смятате, дали се смята, че новите правила подобряват безопасността можем да отхвърлим цялото предложение и да изпратим на Букука тригодишните усилия. Така че трябва много внимателно да помислим преди да го направим. Благодаря. Благодаря и от мене. Нека да докладвам, че аз бях първия докладчик и все още нося белезите от а, тази задача. Много време беше необходимо, за да се стигне до заключение, да се обединят горе-долу вижданията на социалните партньори, така че в известен смисъл това, което в момента обсъждаме, е мое творение. Разбира се, винаги трябва нещата да се преразглеждат, винаги трябва да се дообработват по очевадни причини. А, последният ми въпрос беше какво предпочитате, стария или новия план? Защото няма средно положение, не може да се вземе малко от тук и малко от там. Или е стария план, или е новия план. Това е избора, пред който е изправен парламента. Когато получим окончателното предложение на комисията. Разбирам трудностите. Всички ние, така да се каже, вървим опипом в тъмното, защото все още нямаме пред себе си конкретен документ на комисията. Но, позволете да благодаря на всички, които участваха в днешното изслушване на господин Болдуин, на господин Деврой, на господин Мойсън, на госпожа Чи, Чича, не знае Елизабет бърках ви името, извинявайте, господин Хорн, госпожа Джонс, на доктор Гундл и на господин Клюзо. Благодаря на всички наши експерти, благодаря на депутатите, защото те бяха дисциплинирани. Имаше един момент, в който дисциплината малко беше нарушена, но като цяло въпросите са много важни и затова всички ние ги взимаме при сърце. Благодаря на всички за участието. Сега очакваме предложението на комисията и ще видим какво ще стане след това. А сега преминаваме към закрито заседание. Имам няколко минути да напуснат онези, които няма да участват в закритото заседание на комисията. Благодаря.